човешки същества, да попречим на а, това убийство и апелирам към мобилизиране на общественото мнение. Господин Портас е докладчик по темата финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е следващата точка от дневния ред. И имате 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Докладът, който искам да ви представя, е всъщност постигнат след компромис от всички различни групи. А, тук говорихме много за различните политики, защита на а, пазара на труда и трябва да призная, че докладчиците в Сянка бяха много гъвкави, влязоха ни в положението и се сътрудничаха много добре с различните представители на комисията по заедостта. Започваме с две основни забележки. Първо, социалният ефект на настоящата криза, който се разпростря, разпростря много над очакваното. И дори и сега, когато економиката, всъщност когато кризата влезе в сектора на реалната економика, нещата не са никак розови. Хората също са част от нашата политика. И трябва да направим следния избор. Дали ще трябва да разширим а, фонда за адаптиране към кризата, излизане от кризата, който съществува на европейско ниво, така че да подпомогнем а, хората да се справят с а, безработицата, която е следствие от тази криза трябва определено да изпратим ясен сигнал, че можем да помогнем на тези хора, че те ще получат примерно преквалификация и ще се върнат на пазара на труда. Дължим това. И втората забележка е също особено важна. Новата рамкова програма започва да процедира с много голяма ефективност, но има твърде много случаи, които кандидатстват по нея. Ще трябва да идентифицираме основните проблеми. Но случаите на едно колективно уволняване, мисля, че трябва да имаме нови правила. И трябва да имаме начин, по който да отговорим ефективно на социалната криза, която настъпва в Европа. Защото много от тези хора, които са уволнени, всъщност не получават почти никакви социални помощи след това. И трябва да можем да ги подпомогнем с фондовете, с които разполагаме. Но местните власти никога няма да отпуснат средства по тези фондове, докато това не бъде одобрено тук, в Брюксел. А ние тук непрекъснато пледираме само за тягане на коланите в бюджетния план. И се говори само за урязване на бюджети. Мисля, че всъщност трябва да урежем бавно, бавността на нашите процедури и да я намалим наполовина, ако искаме наистина да постигнем целите по стратегията Европа 2020. И много, много хора обаче, които участват в политиката, свързана с фондовете, всъщност отказват упростяването на процедурите и Какъв е риска в такъв случай? Риска е да имаме много по-дълъг период от посредствени економически резултати в европейската економика. Всъщност, тук става въпрос директно за поведението на Европа, която повтаря едни същи грешки. Искаме ли тези жертви да могат да получат средства от нашите фондове или не? Мисля, че трябва да отделим повече внимание на тези хора – и да ги включим в нашите финансови структури, като например данъци, спестявания и така нататък. Ние говорим за Европа, говорим за хората на Европа, така че нека да помислим за социалния подход. Е, госпожа Басеско, една минута. Много ви моля, спасвайте времето. Имаме достатъчно оратори. Госпожо председател, няколко уточнения, ако ми позволите, свързани с финансирането и функционирането на този фонд. Девет държави членки, след които Румъния, които наистина са силно и уязвими на глобализация, до този момент не са се възползвали от фонда. Причината е рестриктивния характер за допустимост на исканията. А това е наистина важен инструмент, ако остане гъвкав. И привличам вниманието ви върху факта, че компетентните румънски органи до днес не са приели необходимите законови рамки за освояване на средства от този фонд. Това се вписва в контекст е, в който през последните две години е, се е увеличила безработицата и в страната се провежда сериозно преструктуриране. Наистина този фонд би могъл да се използва. Госпожа Стайлер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Мисля, че Европейския фонд за приспособяване към кризата е жизненно важен и трябва да бъде подкрепен. Той а, трябва да даде възможност на хората да намерят нова работа, да ги подкрепи. И също така да бъде а, подкрепен, тази инициатива да бъде подкрепена от местните власти. А, тази инициатива определено се подкрепя от новото правителство на, на Великобритания. И а, този фонд подкрепя работещите трябва определено да преразгледаме какви са нуждите на тези хора и също така как и къде да се направят промените и адаптиранията с средствата от фонда. Искам да сме сигурни, че фондът се използва по най-ефективен начин. Благодаря. Господин Кели. Благодаря. Първо, благодаря на господин Портас за доклада. В моят избирателен район има две области, в които се прилага този фонд и резултатите са много положителни. Комисията дойде дори на място да види също така резултатите. Това може да бъде разгледано като подарък от Европейския съюз. Но все пак има и някои отрицателни резултати. до някъде те се дължат на различните държавни агенции, защото се получава едно лошо прилагане на фонда и това разочарова работещите. И също така имаме една сравнително негъвкавост, защото хората започват, например, по един проект, създават собствения си бизнес, след което обаче се сблъскат с такива тежки административни трудности, че не успяват да продължат. Благодаря. Даден. Господин Даден има думата сега. Благодаря, драги колеги. Дискусиите в комисията дадоха възможност да се приеме този проект доклад, така добре конструиран. Общавам се към тези разсъждения. Добре е, е да участват и социалните партньори при изготвянето на проектите, особ... когато се отнася до сериозни съкръщения. Смятам също така, че отделният специфичен фонд също е идея, която трябва да бъде обсъдена и така, че да се е, осигурят е, подходящите средства. Но не всички смятат така. И ако се поиска разделно е, гласуване, за да се заличи този текст, това наистина ще бъде много жалко. Призовавам колегите за това да се продължи работата в тази посока. Благодаря ви. Госпожа Фигредо, в рамките на спонтанните изказвания. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая три основни точки. Първата е относно превенцията и мер... превентивните мерки, за да се избегне делокализацията, изнасянето на националните производства извън Европейския съюз и съответно по този начин да се засилва безработицата. Те... Това трябва да е един от основните, от основните цели на фондовете. Фондовете не бива да се използват, за да се просто да се покрият последствията от масови уволнявания и съкръщения. Трябва да увеличим средствата в тази област и мисля, че така държавите членки ще могат да преодолеят още по-добре финансовите трудности. И не така обаче постъпвахме в миналото и в настоящия момент. А сега комисаря Чолс има думата. Мадам президент, се бедам депюте. Госпожо председател, дами и господа депутати, бих искал от името на комисията да поздравя докладчика господин Порта за отличната работа, която е извършила този, по този доклад както и с да благодаря на докладчиците в Сянка. Наистина този доклад идва тъкмо на време, защото може да се впише в дейността на комисията, която има срокове за спазване. Дерогацията, свързана с кризата, дава възможност да се осигури помощ на съкратените работници тук срокът е края на 2011 година. Ние трябва да обсъдим възможността да се продължи дерогацията или само да се приеме съфинансиране в рамките на 50% за, в търговската сфера. И е особено важно да се реши дали този фонд трябва да бъде включен в следващите многогодишни финансови рамки. Доклада на господин Портас наистина подчертава необходимостта да се запази този инструмент. Този доклад да предлага да се предвиди постоянен инструмент в бъдеще и иска от комисията да направи предложение в този смисъл. Предвидената оценка в средата на 2011 година поставя все пак за някакъв проблем за този срок, защото само в през ноември 2011 година е, ще разполагаме с тези е, доклади за междинна оценка и ще трябва да разгледаме съответните критерии, е, свързани с печалбата на акциите в този фонд Докладът показва, че до този момент прилагането е доста скромно и само 27 случая и много малко отрасли са представени. Само 9 държави, 9 държави членки, простете, не са внесли искания за ползване на фонда. Комисията поиска възстановяване на 40% от общия размер на средствата. Тези е, цифри са свързани само с прилагането на първоначалния регламент и както посочва доклада, измененията ще доведат до значително увеличаване на молбите за ползване на този фонд. Е, уместно се посочва в доклада, упростяване и съкръщаване на сроковете при процедурата за отпускане на средствата, упростяване на процедурата, но някои от тези подобрения, улеснения ще изискват участие на всички действащи, участващи субекти. Европейския парламент и комисията би трябвало да доведат до намаляване на забавенията. И мерките трябва да бъдат взети веднага след като бъдат обявени съкръщенията. И за оценка на тази дейност има определен 4-месечен срок. Ние предлагаме да бъде продължен срока на дерогацията – а за периода след 2013 година този е, на този фонд трябва да бъде разгледани в е, общите рамки на преговорите по следващите финансови рамки. Има много идеи и предложения, включени в този доклад, които ще бъдат твърде полезни. Комисията предвижда срещи и консултации с държавите членки и аз наистина съм убеден, че докладчика и други депутати ще участват активно в този процес на консултации, за да може този инструмент да допринесе за солидарност и подпомагане на уволнените работници. Е, С дебатите по тази тема утре в 12 часа ще гласуваме по този доклад. Преминаваме към доклада на господин Лехнер. Взаимно свързване на търговските регистри. 4 минути за оратора.